въпросите на сигурността и отбраната, господин Легутко. А сега преминаваме към предложенията за състав на парламентарните комисии. Не са поискани други промени в състава и затова приемам че се приемат предложенията на председателския съвет. Госпожа Хармс има думата. Господин председател, вчера получихме тъжна вест от Грозни, Чечения. Журналистката Наталия Естимирова е убита. Тя е намерена убита след отвличането е, и в Грозни. Намерена е близо до границата между е, Ингушетия и Чечения. Наталия работеше много ангажирано е, в Чечения, бореше се за правата на своята родина. Това е един смел журналист и борец за правата на човека. Sí, señora Harms. Eh,